Allora iniziamo i lavori della Commissione. И така започваме заседанието на комисията. Аз много се радвам да приветствам господин Якоб Себеста, който е министр на земеделието на Чешката република, който е бивш действащ председател на съвета. Днес започваме нашето заседание с а, една реч на Якоб и ще стане въпрос за това какво е постигнало председателството на Чешката република по време на председателството. След това ще имаме дискусия. И при тази дискусия можем да направим един преход към това, което се планира по време на новото председателство. Шведският министр на замеделието ще бъде при нас днес след обяд. Якоб, си имате думата. Vážený пане předsedo, vážení Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа. За мен е голяма чест да има възможността да се обърна към тази комисия по земеделието в новоизбрания Европейския парламент като представител на държавата, която председателстваше Европейския съюз в първата половина на 2009 година. Най-напред, позволете ми да ви поздравя с вашето избиране или преизбиране и ви пожелавам успехи във всички ваши бъдещи действия. Взаимоотношенията между съвета и Европейския парламент традиционно са много добри и е, ние работим в много близко сътрудничество – това е добре, защото заедно ние разпределяме и споделяме отговорността за едни от най-интегрираните политики с директно въздействие върху живота на милиони селски стопани. Тези действия играят много важна роля в социалната сфера на нашето общество, в почти всяка сфера на живота на гражданите на Европа. Аз съм убеден, че това сътрудничество ще продължи да се развива успешно и, в, и за в бъдеще. Също така и благодарение на факта, че вие сте избран за председател и сте бивш член на съвета с сериозен опит в работата на съвета. Бях помолен да ви представя резултатите от чешкото председателство, докато ние председателствахме съвета през първата половина на годината. Както знаете, във втората половина на предходната година и първата половина на настоящата година станахме свидетели на безпредседентното въздействие на економическата криза върху по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз. Поради тази причина чешкото председателство се опита да намери равновесието между плана за економическо възстановяване на Европа поради тази причина стана възможно разпределенето на 5 милиарда евро за проекти в енергийния сектор, както и в сферата на развитието на селските райони. Това споразумение също така дава възможността за това повече от 1 милиард евро да бъдат вложени в фонда за развитие на селските райони. По този начин ние сме способни да се изправим срещу новите предизвикателства, формулирани в предходните години, благодарение на проверката на състоянието на ОСП а също така и благодарение на използването на широко лентов интернет в селските райони. Тази тенденция ще продължи до края на 2009 година и 2010 година. Поради тази причина бих искал да поздравя Европейския парламент за тяхното сътрудничество, защото това ни помогна да финализираме този план. Тежката економическа ситуация, задълбочена от финансовата криза, повлия значително върху почти всички сектори от економиката, включително и върху земеделието. Това е един от секторите, на които кризата се отрази най-зле, а именно сектора на млякото и млечните продукти. Те станаха свидетели на сериозен спад в търсенето на мляко, както и на сериозен спад на цените на млечните продукти чешкото председателство следеше развитието на ситуацията отблизо. Следяхме много отблизо тази тема за тежката ситуация в сектора на млякото и млечните продукти. Тази тема беше обсъждана по време на всички министерски срещи и срещите на съвета. Ние искахме да гарантираме, че можем да задействаме всички налични пазарни инструменти, за да можем да облегчим ситуацията на европейския пазар. Така и стана. Това стана благодарение на разбирането, което беше изразено от Европейската комисия – благодарение на тяхната подкрепа за частното складиране, възвръщането на средства за износ, както и за интервенционното изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах. Ние дори успяхме да направим и една крачка по-напред. И следните предложения бяха направени предложение да се удължи срока за интервенционно изкупуване след август тази година, с възможност срокът да бъде удължен още повече, което да включи и периода на финансовата година 2010-2011. Друго предложение беше периодът за частно складиране на масло също да бъде удължен – така че да бъде включен и периода след 15 август тази година. Поредното предложение беше да бъдат увеличени директните плащания на селските стопани с 15% до септември месец тази година. За да може да подкрепим производителите на млечни продукти в Европа, Ние също така трябва да се възползваме и от плана за економическо възстановяване, който споменах преди малко. Резултатите от споразумението, сключено през ноември месец, на базата на проверката на състоянието на ОСП, беше прието. Това дава възможност на държавите членки да адаптират редица мерки свързани с развитието на селските райони, така че да се предоставя по-ефективно подпомагане на производителите на млечни продукти. Някои от тези предложения ще се гласуват във вашата комисия по опростената процедура. Благодарение на гореспоменатите мерки имахме възможността да прекратим тенденцията на спад на цените в млечния сектор. За съжаление, не успяхме да обърнем тенденцията. Очевидно е, че в настоящата тежка економическа и финансова ситуация това е едно изключително тежко предизвикателство. Въпреки това, обаче, трябва да постигнем успех. Защото при тези условия ситуацията не може да продължава да се развива по този начин за много селски стопани. поискането, което пристигна от Европейския съвет при чешкото председателство, комисията подготви подробен доклад върху ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти, както и предложения за по-нататъчни мерки, целящи стабилизиране. Това ще положи основите за дискусиите, които ще продължат сега по време на шведското председателство. Надявам се, че пакетът от нови и стари мерки ще доведе до едно, до едно по-ярко бъдеще, по ярк по-добър изход за производителите на мляко и млечни продукти. Както знаем всички ние, въпреки положителните сигнали, които виждаме от пазара, ще ни е доста трудно да преодолеем подроб... трудностите, с които се сблъскваме на пазара на мляко и млечни продукти в Европа. Това е задача, с която се сблъскваме и ще се сблъскваме дълго за в бъдеще – ние трябва да обединим своите сили, ако искаме да постигнем успех. Нека спомена и някои други а, важни точки, които присъстваха в дневния ред на чешкото председателство. Председателството смяташе, че е много важно дискусиите за бъдещето на ОСП да продължават. Поради тази причина ние обърнахме изключително голямо внимание върху ключови инструмент за нейното прилагане, а именно преките плащания на селски стопани в Европейския съюз след 2013 година. Също така, тъй като дискусиите за бъдещето, за финансовите перспективи в Европейския съюз между 2014 и 2020 година наближава, по време на нашето председателство ние проведохме открити, непредобедени срещи на много нива с цел да вземем решение върху различни теми, които да бъдат включени в дебатите за в бъдеще. А именно теми свързани с вида, с начина по който изглежда ОСП. а също така и членове на вашата комисия взеха активно участие в тези дебати. Темата за бъдещето на а, директните плащания е много а, важна тема и в заседанията на Комисията по земеделие и рибно стопанство, конференция, която се състоя в Бърно. Председателството излезе с предложение за съвета през юни месец. Изводите бяха подкрепени от 21 държави членки. Голяма част от държавите членки по този начин дадоха ясен сигнал, че бъдещето на директните плащания – директните плащания трябва да бъдат разпределени по един честен начин, ефективен начин, трябва да се разпределят ефективно и надежно. Сигурна съм, сигурен съм, че дискусиите, проведени по време на чешкото председателство, ще продължат и шведското председателство ще се фокусира най-вече върху бъдещето на втори стълб. А също така, чешкото председателство успя да постигне значително упростяване на ОСП в две области. На първо място, чрез интегриране чрез правила за обща организация на пазара. Това стана възможно благодарение на техническото упростяване на общата селско-стопанска политика. заради Имаме 20 регламента, свързани с различни области. Благодарение на това техническо упростяване, тези 20 регламента бяха обединени в един. По този начин ние имаме един набор от обединени правила. На второ място, в съвета по земеделие и рибно стопанство, проведен през май месец, беше постигнато политическо споразумение върху проекто изводи на съвета за една, за една упростена обща селскостопанска политика за Европа. Основното съобщение от страна на съвета е, че процесът на упростяване на ОСП трябва да продължи, продължава да бъде приоритет във всички настоящи и бъдещи дебати върху ОСП. Съветът също така потвърди своята ангажираност да се намали административната тежест с 25% до 2012 година. Това е изключително важен компромис, чиято цел е да се постигнат практически ползи за селските стопани – във връзка с прилагането на общата селскостопанска политика. По време на дискусиите държавите членки дадоха десетки препоръки за упростяване на ОСП. Комисията ги разгледа веднага с цел да има последващи дискусии. а също така и да се направи анализ до срещата на съвета през ноември 2009 година. Тук имаме един важен компонент, а именно искане от съвета за по-добра работа на разплащателните агенции – а също така има и искане за по-добра кохезия, за по-добро разбиране между генералните дирекции на Европейската комисия и по-добро използване на технологиите с цел на, за намаляване на административната тежест върху селските стопани. Сега няколко думи за една тема, която е изключително важна както за потребителите, така и за производителите – а именно как ще изглежда политиката за хранителните продукти и потребителските стоки. През юни чешкото председателство получи единодушната подкрепа на държавите членки за изводите на съвета с оглед на бъдещия модел на политиката за качеството на храните във връзка с комюнике на комисията от май 2009 година. ясното съобщение, отправено към европейските производители е, че акцентът поставен върху качеството е важен фактор за осигуряване на дългосрочната конкурентноспособност и високата добавена стойност на производството на европейските фермери. Това е изключително важен документ, който подчертава значимостта на подсилването и развитието на съществуващите политики за осигуряване на качеството, както за селските стопани, така и за потребителите. На първо място в сферата на географските показатели на производството и биологичното производство. Ползите от споразумението са следните – по-добро комуникиране на високите изисквания на Европейския съюз, особено с оглед на задължителните изисквания за етикетиране. Искания за по-голямо упростяване на административните процедури за регистрация на географски показатели, както и подобряване на а, системата на специализираните продукти. Също така постигане на разпознаване и приемане на географски показатели, а, именно с оглед производството на трети страни. Чешкото председателство на Европейския съюз проведе успешна министерска конференция по тази тема през март месец 2009 година в Прага. на тази конференция взеха участие и някои от членовете на вашата комисия. Резултатите от Министерската конференция допринесоха за постигането на споразумение в съвета по време на чешкото председателство. А по отношение на стълб се направиха предложения по отношение на птичето месо. Ние поехме този дневен ред за птичето месо от френското председателство, след като съветът и парламентът заедно бяха отхвърлили предложението на комисията, което позволяваше химическата обработка на птиче месо до края на 2008 година. Друга деликатна точка, особено във връзка с вноса от трети държави и а, също така свързано с силния натиск от а, трансатлантическите ни взаимоотношения. Постигнахме компромис също така и върху постоянните хигиенни изисквания и а, чешкото председателство само трябваше да продължи и стандартите за а, прясно птиче а, месо а, към други продукти. Тук трябваше да изключим замразените продукти от това, което се договорихме за пресните продукти. Достигнахме компромис в съвета, прибавихме дефинициите, които липсваха преди това и сега, сега законодателното предложение – е включило и изводите, изведени от СТО. И по отношение на втория стълб на ОСП, чешкото председателство допринесе не само чрез плана за економическото възстановяване, но също и чрез идентифициране на областите с природни ограничения в Европейския съюз. Знаете, че преддефинирането на области с природни ограничения в неизгодно положение е една много деликатна тема. Съветът по земеделие и рибно стопанство одобри предложенията, които почиват на комуникето, издадено от комисията през юни месец. Комисията се договори да бъдат предадени карти, които представят местата с а, природни ограничения до октомври 2010 година. Тези карти ще ни помогнат да оценим въздействието на предложените критерии, а също така ще се бъдат заложени в основата на законодателния текст – който ще бъде поизготвен по прозрачен и а, унифициран начин, така че наистина да бъдат дефинирани и набелязани всички области с природни ограничения до началото на 2014 година. нека сега се спра на ветеринарните. Нека сега се спра на ветеринарните и фитосанитарните въпроси. Тук беше постигнат един много важен компромис, който високо ценя. В началото на нашият мандат като ротационни председатели на Европейския съюз, ние очертахме нашите приоритети в ветеринарната област. Един от тези приоритети беше завършването на регламентът за защита на животните в кланниците. След сложни преговори постигнахме споразумение. И нашето предложение бе единодушно прието на съветът на министрите на земеделието и риболова през юни. Юнският компромис се основаваше на най-новите научни постижения относно техническите параметри на оборудването на кланниците и зашеметяването, замайването на животните преди тяхното заколване. Друг важен аспект бяха възможностите, дадени на страните членки, да запазят своите норми, когато те са по-строги от приятият европейски регламент. През декември 2008 година Комисията представи на съвета и парламента проект от директива за защита на животните, които се използват за научни опити. Първият преглед на текста бе завършен успешно и бяха внесени предложения за изменения от парламента, които бяха обсъдени. По-нататъчният ход на това досие ще зависи от шведското председателство. Надяваме се, че работата ще бъде приключена през втората половина на 2009 година с вашето активно сътрудничество. В областта на хуманното отношение към животните искам да спомена приемането на заключенията на съвета и всеобщата общата декларация за хуманното отношение към животните, чиято цел беше да насърчи трети страни да приемат национално законодателство в тази област. Друг успех на чешкото председателство в областта на хуманното отношение към животните беше приемането на проекто регламент за субпродуктите от е, животински происход. Направихме преглед на съществуващото законодателство в тази област, за да може то да се упрости и направи по-разбираемо. Успяхме също така да намалим административната тежест за стопанствата, производители и за местните власти. Успяхме също така да вземем предвид всички изисквания за опазване на здравето на хората и животните при работа с тези продукти. Сега да кажа нещо за храните. В тази област чешкото председателство постигна политическо споразумение върху така наречените нови храни. Това споразумение бе постигнато на съвета на министрите на земеделието и риболова през юни. По този начин се осигури по-голяма безопасност на храните, осигури се защита на човешкото здраве, както и правилното функциониране на общият пазар за храни. Беше също така изяснено какво представляват новите храни, включително и технологията за тяхното производство. Когато бе постигнато споразумение в съвета, когато бъде постигнато споразумение в съвета, предложението ще бъде предадено на парламента за обсъждане. Друга част от нашата работа в областта на храните, по която работихме активно по време на нашето председателство, това беше предлагането на регламент за етикетирането на храните. Целта беше етикетите на хранителните продукти да бъдат направени по-ясни, като се отчитат нуждите на потребителите в целият Европейски съюз. Разработихме и усъвременихме документите в две области на данните, които се включват в етикетите, включително и данните за хранителните съставки. Значителен напредък бе постигнат по време на нашето председателство И този напредък е, е подробно изложен е, в е, доклада за резултатите от чешкото председателство. А позволете ми да кажа сега няколко думи за важната тема за фитосанитарните норми и фитосанитарната защита. В сътрудничество с Европейската комисия и Европейският парламент успяхме да постигнем компромис по отношение на статистиката за пестицидите. За жалост, като се има предвид тежката процедура за одобряване, предложението все още не е утвърдено. Надяваме се, че предложението за споразумение ще бъде официално одобрено от настоящия парламент. Друг успех на съвета бе одобряването на три вещества, които могат да се използват за растителна защита. Чешкото председателство имаше значителен принос в формулирането на нови международни стандарти и критерии за фитосанитарна защита в рамките на ФАО. За да се спре разпространението на вредители по дървесината чрез използването на дървен амбалаж. Беше опростено законодателството в тази област и чешкото председателство формулира заключение на съвета за отпадане на някои остарели правила и регламенти. Сега нещо за горското стопанство. Съветът обсъди предложението за задълженията на стопанските субекти, които търгуват с дървесина и продукти от дърво чешкото председателство имаше желание да постигне по-бърз напредък в това отношение. Ние направихме всичко, което беше по силите ни, за да постигнем подобен напредък. Въпреки това, различията между страните членки не можаха да бъдат изгладени, преодолени и проблемът предстои да продължи да се обсъжда по време на шведското председателство. На международните форуми, проведени по време на нашето председателство, ние представяхме интересите на Европейския съюз в областта на горското стопанство в две, на две главни мероприятия. Едното беше заседанието на Комисията по горско стопанство на ФАО в Рим през месец март. Главната цел на това заседание, главната тема на това заседание беше устойчиво развитие и приспособяването на горското развитие към променящия се свят. Можем да бъдем доволни от постигнатите резултати. Бихме искали обаче да се обърне по-голямо внимание за оценката на световните генетични горски ресурси. Вторият форум беше осмото заседание на форумът за горско стопанство на ООН, проведен в края на април. Насоките за позицията на Европейския съюз бяха приети от съвета като негови заключения – главните теми, които форумът обсъди, бяха горите и променещата се околна среда, а също така и екологичните рамки за устойчиво управление на горите, както и създаване на възможности за използване на съществуващите и нови финансови ресурси в тази област бе прията нова резолюция за горите в променещата се околна среда, нещо, което отчитаме като успех. Резолюцията обаче по финансирането на устойчивото горско развитие не бе приета от форума поради различия между страните донори и реципиенти на средства – не можа да бъде постигнат компромис, въпреки добрата воля на всички участници. Така че финансирането на устойчивото развитие на горите ще бъде тема на следващата среща на комисията на ФАО през 2011 година. Господин председател, почитаеми дами и господа Опитах се да обобща дейността на чешкото председателство през първата половина на 2009 година. Добре разбирам. Колко важна е ролята на Европейският парламент и неговите комисии – Особено важна е ролята на вашата комисия в предстоящият период. Ще трябва да решим редица проблеми. Тяхното решаване ще трябва да стане в трудни економически условия. Ключово условие за бъдещето ни сътрудничество, според мен, ще бъде способността ни да действаме. Несигурността на външните условия, в която трябва да работят селско-стопанските производители, е такава, че условията са трудно предсказуеми. Това изисква ние да реагираме бързо и адекватно. Ще бъдем на висотата на предизвикателствата, само ако поддържаме интензивен диалог между европейските институции и чрез сътрудничество за постигане на необходимите компромисни решения. Особено важна ще бъде тази работа, като се има предвид, че земеделието след приемането на Лисабонския договор ще бъде обект на съвместно взимане на решения. Бъдещето на тази област ще обсъдите с шведският министр Ески Ерлансон. Очакваме много а, от бъдещето. От нас също се очаква много. Разчитаме на ефективно сътрудничество между европейските институции. Това е ключът за постигане на плодотворни резултати, на добри резултати и решаване на проблемите, пред които сме изправени. В заключение бих искал още един път да кажа колко високо ценя нашата работа и сътрудничество ни с Европейският парламент. Нека си пожелаем плодотворна работа и в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря ви, Якоб, за този подробен доклад. Искам да ви благодаря от името на всички колеги, от мое име, да ви поздравим за това, което сте постигнали по време на чешкото председателство и съм сигурен също, че шведско, шведското председателство ще се съобрази с постигнатото от вас. Вече имаме няколко желаящи за задаване на въпроси. Херберт Делс, като първо. Благодаря, господин председател и а, бивш председател на съвет, на съвета, чешкия министър Себеста. Искам да благодаря от името на нашата група за това, което беше постигнато по време на чешкото председателство. Аз живея някъде в ваше съседство. Моят избирателен район е близо до чешката граница в района на Регенсбург. Свършихте много добра работа, въпреки че и за вас не беше много просто а, поради вътрешно-политическата ситуация във вашата страна и а, трябва всички да признаем това, което беше постигнато въпреки обстоятелството. Искам да се спра на точка, която вие споменахте относно това, че вие засегнахте проблема с а, млекопроизводството. Вчера осъждахме този въпрос с а, комисарият. А, определени мерки бяха предприяти, но на бен би ми се искало, че вместо интервенции под формата на помощи за да има помощи за масло е, и за а, обезмаслено мляко, а, за да могат да се използват производството на някои продукти повече а, животински мазнини, тъй като намалянето в Говорихте за бъдещето на ОСП, с която ще се занимаем в бъдеще и също засегнахте и вторият стълб, разграничаването на природно ограничените райони. Искам да ви помоля и в бъдеще да се застъпвате е, относно тези нови разграничения, тези райони с природни ограничения в Чехия не са планински региони, но от гледна точка на климата са в неравностойно положение и това разграничение трябва да остане, иначе селско-стопански млякото производство няма да може да бъде поддържано относно за качеството на продуктите. Ние знаем, че в Европа е, имаме високо качество и високи стандарти. Е, това високо качество на пазара е, не се заплаща по достоинство. Ние знаем какви цените, които са достойни а, за това качество. Например, качеството на млеч... цените на млечните а, продукти а, не са достатъчно високи, както и, и отличните вина, които се произвеждат. И въпреки това винопроизводителите и млекопроизводителите трябва да получават ниски цени за своя труд. А, трябва да се дадат съответните условия, както вие споменахте споменахте. Относно вноса трябва да внимаваме. нашите стандарти трябва да бъдат спазвани в тези страни, които изнасят продукти за Европа, за да тази тема беше обсъждана и през миналия законодателен период няма критерии за качеството. Ако не се спазват след това, има и а, химическо обработване на продуктите, което също не е добре. За това а, трябва всички стандарти да се а, спазват. Накрая имам един въпрос. Вие споменахте ролята на земеделската комисия, която трябва значението трябва да бъде засилено на тази комисия под формата на взимането на решения резолюции, кога ще, когато подпише Чехия Лисабонския договор, тогава ще бъде премахна част от проблема, когато ирландците гласуват за договора. И това ще улесни нашият принос. Благодаря ви и ви пожелавам много успехи. Grazie Albert, il tema è molto importante. Giacomo, noi abbiamo discusso ieri questa... Благодаря. Това наистина е един много важен въпрос. Това е въпросът с осигуряване на храните, безопасността на храните, извинете. И това е един изключително важен въпрос, изключително важен въпрос за селските стопани, тъй като те трябва да спазват правилата. Но този въпрос е важен и за износителите, тъй като те трябва да посрещнат също а, тези изисквания. Благодаря, господин председател. От името на а, групата на социалистите да ви поздрави, да ви благодаря за изказването ви и за информацията, която ни предоставихте. Искам да кажа, че имаме напълно разбиране за трудностите, с които се, се срещнало швед, чешкото председателство. Имаше много проблеми в Чехия и оценяваме ангажимента на чешкото председателство. Чехия, така да се каже, евроскептична страна. Тази, този етикет е лепнат на Чехия, но смятам, че чешкото председателство наистина положи усилия за да а, постигне а, достатъчно много неща. Председателството е този орган, който стои много близо до е, европейските граждани. Това е ухото на гражданите. Не можем да си затворим очите пред това, че условията се влушават в последно време. Всички бяхме разочаровани по отношение на едно съобщение и за това а, ние имаме и много големи а, надежди към а, следващият а, следващо заседание на съвета през а, септември. Чешкото а, председателство а, показа достатъчен ангажимент. Можем да прехвърлим и погледа към бъдещето. Какво можем да а, повлияем? Какво можем да постигнем? как, какво можем да допринесем, за да се реши този проблем в а, сектора на млекопроизводството? Grazie, Luis. Ha chiesto di parlare. Благодаря, Луис. Сега депутат Вотарловски иска думата. Също така бих искал да се присъединя към останалите и да поздравя чешкото председателство за постиженията. Това е първото председателство на нова държава членка, която се справи с много трудни въпроси по време на своята работа. Смятам, че се справиха много добре, по отличен начин, с различните проблеми в дневния ред. Някои проблеми бяха изключително трудни, например регулацията на изискванията за животни и защита на животните по време на омъртвяване. Това, това е свързано и с много емоционални въпроси, както и въпроси свързани с религиозните вероисповедания. Аз мятам, че вие се справихте наистина добре. Аз Бях в парламента по това време и си спомням колко беше труден дебатът. Смятам, че чешкото председателство наистина се справи добре, така че ви поздравявам още веднъж с отличните резултати, постигнати по време на вашата работа. Надявам се, че и следващото председателство ще бъде толкова успешно, колкото вашето. Благодаря ви за вниманието. Bene, se non ci sono altri iscritti a parlare, io darei la parola. А също така и други хора искат думата. Якоб Себеска, така че да той да отговори на въпросите, които бяха зададени. А след това ще му благодарим за това, че присъства на нашата среща днес. Благодаря. <clears throat> Děkuji, děkuji za slovo, děkuji za dotazy. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви за всички въпроси. На първо място, нека кажа следното. По време на дискусиите чухме, че а, имаме основания да сме доволни от това, което сме постигнали за сектора на млякото и млечните продукти. Да, можем да сме доволни, че председателство, въпреки че председателствахме съвета за кратко време. А, Разбира се, не можем сами по себе си да бъдем доволни от сектора на млякото, тъй като аз имам лични контакти с селските стопани и аз знам че ситуацията за тях е изключително тежка. Задълбочаващата се криза в млечния сектор е следена отблизо. Търсят се други решения, по-нататъчни решения. Ние трябва да активираме отново някои инструменти, като частното складиране, а също така да удължим сроковете за интервенционно изкупуване, нещо, което вече е, е одобрено. Това също така ни връща и към дискусията, която беше проведена по-рано тази година именно дискусията върху плана за економическо възстановяване и дискусиите за проверка на състоянието на ОСП. Това не даде възможност да използваме повече инструменти в този сектор. В тази връзка аз не искам да изразя своята благодарност за работата на вашата комисия тъй като вие свършихте много работа, за да подпомогнете за подобряването на ситуацията в млечния сектор. Европейската комисия и всички останали институции, разбира се, допринесоха за а, достигането до добри решения за решаването на проблемите. А, нещо, с което не съм съгласен е, а именно това, че хор, някои хора са убедени, че тези инструменти всъщност влушиха ситуацията. Аз съм свидетел, че цените спряха своя спад, но за съжаление не са започнали да се покачват все още. Това е тема, която ще бъде обсъждана по време на бъдещите срещи и заседания на съвета. Събрал съм дадени предложения, които са формирани от министри, от представители на други държави членки. Има редица идеи, с които разполагаме и които ще бъдат обсъдени по време на бъдещите заседания на съвета. И сега господин Дес а именно мнението за качеството, възприемането за качеството и как то да се промени. Разбирам за какво говорите, защото преди да заема този пост, 30 години работих в институция, която отговаряше за безопасността и контрола на хранителните продукти. Знам много добре за какво говорите и нашите потребители в Европейския съюз са изключително чувствителни към качеството и безопасността на хранителните продукти. Напълно съм съгласен с това, което казвате. Ще направя всичко възможно дори хранителните продукти, които са внесени на нашия пазар от трети страни, да посрещат същите изисквания, да отговарят на същите изисквания, които имаме и за вътрешните производители. Това ще допринесе и за конкурентоспособността с много високи нива на качеството. Била тази отазка, která ви... Въпрос от... Получи се въпрос, може би, в отговор на това, което казах по време на а, своята реч, въпросът касае Лисабонския договор. Да, запознат съм с този проблем. Но всъщност не смятам, че това е толкова голям проблем. Аз съм оптимист и се надявам, че Лисабонския договор ще бъде прият и ратифициран от всички държави членки, в крайна сметка. Също така се надявам, че сътрудничеството ще бъде а, толкова успешно, колкото а, си мечтаем да бъде. Bene. Grazie ancora una volta al ministro Ceco, grazie Jacob. Благодаря още един път. Благодаря още един път, господин министри, Надяваме се, че процедурата за съвместно взимане на решение ще влезе в сила след 2 октомври. Още един път ви благодаря, господин министр. Сега продължаваме заседанието с гласуване. Така че, моля, пригответе си картите за гласуване. Ще дам една минута пауза, за да се подготвим за гласуването. Bene, diamo inizio allora a questa sequenza di voti. И така, нека започнем с гласуването, ако обичате. Първа точка. Гласуваме по простената процедура. А, по-маслото и обезмесленото мляко на прах. Както беше споменато тази сутрин и както вчера се, беше заявено в присъствието на комисарът, ясно е, че работата трябва да продължи, за да се помогне на сектора на масло производство и за производство на сирене, и в е, светлината на кризата беше предложено в Страсбург да направим конкретни предложения. Групите да направят предложения за преодоляване на млечната криза. Може да поискаме подготовка и приемане на доклад по собствена инициатива. Нещо, което трябва да се реши след лицалният съвет е, в понеделник, 7 септември. И след това да отправяме устен въпрос към комисията. Така бе предложено. Но както бе споменато вчера и тази сутрин на заседанието на координаторите се съгласихме, че е необходимо да отправим много категоричен сигнал и то незабавно към комисията по този въпрос трябва да направим решителен избор преди да влезе в сила процедурата за съвместно взимане на решения. След като премине успешно, както се надяваме, ирландският референдум. Тази сутрин бе споменато, че може да се напоиска устно изменение трябва да видим, че никой, дали има някой, който е против това да предложим изменение в процедурата за маслото и обезмасленото мляко на прах. А също така по въпроса за складирането на сирената. Ще повдигнем този въпрос същината на изменението, което Луис предлага, е, е такава, че да отправи силен сигнал към комисията и съвета. Надявам се, че всички сте съгласни с е, становището на вашите координатори. Независимо от това, необходимо е да установим дали някой няма възражение срещу това предложение. Ако няма възражение, ще дам думата на Луиса Капаро Сантос. Благодаря, благодаря, господин председател. Направих едно предложение и с това предложение трябва да продължим така да се каже в посока на нашето споразумение. Както казахте, тук става въпрос за един много ясен сигнал на Европейския парламент а, и това, че ние стоим много близо до този сектор и че искаме да направим нещо, да се противопоставим на кризата и за това искаме да разширим механизмите за интервенция в об... областта на производство на сирена, а сега и на масло, както беше предложено. Благодаря на колегите за тяхната подкрепа. Ако а, има някой нещо против, само дори да е един не можем да гласуваме по това предложение. L'onorevole Silvestri ha chiesto di Господин Силвестри, искате ли думата? Ако има дискусия, да, ако няма, не. И така, ако сме съгласни, дали може да гласуваме? Дали може да гласуваме по това предложение върху това изменение? Има ли някой против? Въздържали се? Allora noi lo diamo per adottato. E io и така това предложение се одобрява, приема се. Благодаря на всички членове на комисията. Сега продължаваме Не ни трябва електронно гласуване или можем да се възползваме от нормалната процедура по гласуването. Колеги, моля, които сте за това изменение, моля да дигнете ръка. Благодаря. Някой против? Въздържали се? Благодаря ви. Можем да приемем, че това предложение е одобрено. И така това изменение се приема. Сега, след като гласувахме измененията, трябва да одобрим законодателното предложение за масовото. Тези, които са за, моля вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Единодушно приемаме да продължим интервенционните периоди за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах. Това е изменението. Благодаря. Тук трябва да ускорим нещата. Сега общите стандарти за директните схеми за подпомагания по ОСП. гласуване по опростената процедура. Това е много технически елемент. На последното заседание се договорихме, съгласихме се да приложим опростената процедура във връзка с правило 46.1. Има ли против? Ако няма, в такъв случай докладът е прият. Сега трябва да пристъпим към по-комплексната процедура за бюджета за по раздел 3. Преди да започнем гласуването, предлагам да гласуваме анблок всички изменения, които възстановяват предишната версия на бюджета. Като се има предвид, че става дума само за измененията, които са единствени изменения по съответния бюджетен ред. Диего, имаш ли възражения? Добре. Ако сме съгласни, ще гласуваме по измененията, които възстановяват позициите от проекто бюджета. Гласуваме електронно. Моля, започнете гласуването. Край на... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 за, двама против, един въздържал се. Прието. А сега а, продължаваме с гласуването по отделните изменения. След като гласувахме амблок за възстановяване на средствата съгласно предварителният проекто бюджет, продължаваме с гласуването на отделните изменения. Изглежда има някакъв проблем, технически проблем с картите за гласуване. Ако може съответните служители да проверят, иначе ще продължим да гласуваме с вдигане на ръка. Allora, iniziamo i voti per i singoli emendamenti. И така започваме гласуването по отделните изменения. За жалост ще трябва да гласуваме с вдигане на ръка, тъй като има някакъв проблем с електронната система за гласуване. Така че ще гласуваме с вдигане на ръка. Започваме с изменение 52-52. Поискано е разделно гласуване за това изменение, тъй като някоя, една част от него се отнася до възстановяване на средства, другите части са по други въпроси. Така че по първите два реда на, амен, на изменението, след това останалото ще гласуваме анблок. Точно това казвам разделно гласуване, не по цялото изменение, а само първо по някои продукти, след това за други. Първите два са това са износни, възстановяване на средства за зърнени продукти, житни продукти, премахването на възстановяването на средства за износът на житни продукти. Кой е за? Okay. Кой е против? Кой е против е, отпадането на възстановяването на средствата при износ на житни продукти? Има ли въздържали се? Изменението отпада. Сега Вторият трет от 52-52. То се отнася до възстановяването на средства за всички други продукти. Кои са за? Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? И това изменение отпада. Тоест, е, изменение 52 и 52 се е отхвърлено и в двете си части. Минаваме към изменение 5201. 5201. които са за 5201, моля гласувайте. Против. Въздържали се. едно е прието. Сега 5203. за. Моля, които са за 5203, гласувайте. Против. Въздържали се. 5203 е отхвърлено. Сега 5271 за против, въздържали се, отхвърля се. 52-71 се отхвърля. Сега изменение 53-27 е, от групата на зелените има ли забележки? Марки? Ние сме а, съгласни с с предложението за интервенция nobody is against, then we vote first without and then with the oral amendment. Devo chiedervi se c'è qualcuno contrario a questo emendamento orale. Да, мога ли да попитам дали някой е против това изменение, защото ако има някой против, в такъв случай трябва, трябва да гласуваме. А може ли да, всички ли сме съгласни това предложение да се гласува? И така гласуването за 5327 тези, които са за, против, това изменение отпада. Следващото изменение, което ще трябва да гласуваме 5277. Е Тези за, моля гласувайте. Против. Въздържали се. Това отпада с един въздържал се. Следващото е 52-58. 52-58. Тези, които са за. Против. Въздържали се. Отпада изменението. Изменение 52.05 за против въздържали се Изменението се приема. Изменение 53.19 за против, въздържали се. Изменението се приема. Изменение 5308. За. против, въздържали се. Изменението се приема. Следващото изменение 5209 е за против въздържали се. Изменението се приема. Изменение 52, 10 за, против, въздържали се. Прието. Изменение 5265. Промоционалните мерки, тези, които са за, против, въздържали се. Прие, приема се. Петдесет и за против, въздържали се. Отпада изменението. 5281 за тютюна, за против, въздържали се. Това изменение отпада. е оттеглено. Затова преминаване ме към 5293. за 52-93, против, въздържали се. И изменението се приема. Петдесет и за. против Въздържали се. Приема се изменението. Изменение 5273. За. Против. Въздържали се. Изменението се приема. 5287. Млякото за училищата за. Против. Въздържали се? Приема се. 53-17. Няма да се гласува. 53-28. Тези, които са за. Против. Въздържали се. Отпада изменението. Петдесет и Устно изменение е внесено от зелените. Трябва да се съгласим с това. Мартин, бихте ли искали да вземете думата? Допълнението към това изменение ще го прочета на английски. Производителите, управлението е организирано от производителите, се осланя на помощите. Allora, uh, metto ai voti l'emendamento. Ah no, no, pardon, Iago ha chiesto la parola. Prego. Господин председател, както видяхте, е, ние говорихме много по този въпрос. Е, е, кооперациите ми липсват като дума. Ако приемем тази дума, тогава ние можем да гласуваме за това изменение и да приемем това устно изменение. Това са организации на производителите плюс кооперации на производителите. И двете трябва да се включат. La nostra relatrice dice di includere oltre le organizzazioni dei produttori anche le organizzazioni тя би искала да се включат и кооперациите, не само организациите на производителите. Дали ще подкрепите това предложение? Можем ли да гласуваме? 5288 се изменя. Да изменим 5288 за, против, въздържали се, 5288 се, се приема. Само първата част от това изменение. Само първата част за против Въздържали се. Отпада. 52-89 сега. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52-90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52-16 за против въздържали се приема се 52-51 за за 52-51 против, приема се. 52-17 за против въздържали се приема се 52-18 за против въздържали се прието. Петдесет и две, петдесет и три за против, въздържали се. Изменението отпада. Петдесет и две, петдесет и четири. За против, това изменение не се приема. и и две, седем за. Против. Въздържали се? Приема се. 52-55 за против въздържали се изменението се приема 52-55 5311 за. Против. Въздържали се. Това изменение не се приема. 5312 за. Против Въздържали се. Изменението се отхвърля. 53-13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53-14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52, 80. за, против, въздържали се. Изменението се отхвърля. 52, 63. за, против, въздържали се. Продълж... Изменението се отхвърля. 52-79 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 52-78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52-64 за, против. А въздържали се? Изменението се отхвърля. и едно. Тук ще гласуваме отделно. 5261. Първата част. Кой е за първата част? въздър... извинете, против. Въздържали се. Изменението се отхвърля. Втората част. 52-61. Втората част. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Емендамент 53-15. Chi е фаворе? 53-15 предстои за гласуване. Кой е за, против? Въздържали се. Отхвърля се. 52-69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52-21 52-21 за. Против. Приема се. Петдесет и две, шестдесет и шест. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се това изменение. и шест. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52-49, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 52-62 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 52-68. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. четири. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега последното изменение. 52.31. Кой е за? А, забелязах, че вече е гласувано по него, значи сме готови. Преди да преминем към представяне на проучването, трябва да а, обсъдим и точка 14 от а, дневния ред. Става въпрос за едно изменение за кризата в млечния сектор. Трябва да се гласува по тази точка. Говорихме тази сутрин по време на заседанието на координаторите. Тази точка се дискутираше днес, дали в пленарна зала искаме да обсъждаме въпроси свързани с аграрния сектор. Координаторите трябва да се подготвят за гласуване в пленарна зала. Нямаме време, време да приемем тук резолюция. Затова моля всички политически групи да се подготвят за дискусията и гласуването в пленарна зала. Ако няма възражение, се приема предложението като такова. Добре, ще помоля политическите групи да се подготвят за дискусията в Страсбург. Сега свършихме с гласуванията. Преминаваме към точка 13. Представяне на проучване относно въздействието от увеличените оперативни разходи за добитъка за месо в Европейския съюз. Господин Филип Шуто, госпожа Моте и Робърт Хост, Питер фон Хорн, искам да ги поздравя. Те ще представят това проучване. Те се занимават с увеличението увеличените оперативни разходи за добитъка за месо в Европейски съюз. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Проучването е направено по искане на предишната комисия по въпроса на земеделието и задачата беше да се анализира положението след увеличаването на цените на житните продукти, маслодайните растения и други. А също така а, да се съсредоточим върху говеждото месо, начина на неговото отглеждане, а, да видим какво ще става в бъдеще, как ще се развиват нещата след кризата и накрая а, да направим а, препоръки по този въпрос. Методът, който избрахме, е да се а, спрем на периода 2004-2008 около между 2004-2006 цените бяха стабилни, а между 2006 и 2008 силно се промениха оперативните цени. Ние също така решихме да се спрем на типови ферми. А, става дума е, за това, че данните ми за 2007-2008 година не бяха лесно достъпни. Е, като се имат предвид е, тези ограничения, решихме да се спрем само на някои страни. На Франция, Италия, Великобритания за говеждото, на други страни за за агнешкото и за пилишките меса. В случая се подценява а, значението на а, обменните курсове. А, и а, като има, се има предвид реалната а, цена, а, на зелените храни, а също така и факторите капитал, земя и също така това, че в много ферми са семейни стопанства, които е трудно се оценяват. Това е комплексно проучване по 4 показателя в 8 типа организации в 5 страни. И те са представени от е, университета Вагнинген в е, Холандия и е, от институтът, Френският институт по животновътство. Първо, цените. Виждате в тези крива, че цените, особено цените на а, овеса, на царвицата са сравнително стабилни. А, до 2006 година и изведнъж скачат нагоре през 2006 година и достигат върха си през лятото 2008 година. Докато за соята вече има такива киксове през 2000 и 2004 година. Тези цени, особено цените на царвицата и соята, са свързани много силно с цената на енергията цената на петрола, червената крива, започна да се променя силно след 2000 година, след това след 2004 година и с закъснение се отрази върху цената на маслодайните и зърнените култури, фуражи. И цената на фуражите по този начин е твърде нестабилна тази нестабилност зависи, разбира се, от голяма степен от конюнктурата. И какво е въздействието на тези цени върху цената на изхранването на фуражния добитък? Виждате, между началото на 80-те години и края на 90-те години има важно, голямо, голямо структурно намаляване на цената на тези форажи. След това има стабилизиране на цената и след 2006 година силно увеличаване, което фактически компенсира намаляването от предишните две десетилетия. Тук виждаме цената а, за огояване на животните в различни европейски страни. Виждаме, че тази цена е много подобна за различните страни. А, колкото до цените на енергията, а, те, е, е, е, а, разбира се, има, нямат пряко, пряко влияние, но те са свързани, редица, редица, редица отрасли са свързани с цената на петрола, също и с фитосанитарните изисквания. Трябва да се отбележи, че цената на торовете не е намаляла. С намаляването на цената на петрола тя остава стабилна до първото три месече на 2009 година, а от когато, след като цената на петрола се е увеличавала още от края на 2008 година. Искам сега да се спра на, а, на овчето и говеждото месо, а след това ще се спра на свинското и пилишкото. Като проучвахме движението на цената на говеждото, установихме, че то въпрос е доста сложен. Много по-сложен в Европа, отколкото в другите части на света, тъй като говеждото в Европа в двете си трети идва от млечни крави. В тези животновърни ферми е трудно да се направи, е, да се направи разграничението между млекопроизводството и месопроизводството. Е, това се отнася, това се отнася и за стопанствата, е, които произвеждат мляко и от месо от млечни крави и за нея стопанства, които се занимават само с огояване на отглеждане на добитък за месо. Малко сложна е схемата, която ви представям, но можете в пълния доклад да видите подробностите. Тук се показва, че цената на производството зависи в много голяма степен от различните системи в четирите европейски страни. От 3,30 на кило до 4,40 на 2007 година, в зависимост от системата. Има, както виждате, огромни различия. Може да се отбележи също, че има и различия в състава на цената. Цената на фуражите е в жълто, тя достига до 50% от цената. И последното, което трябва да се отбележи, че оперативните разходи в, в, в е, синьо, отбелязани много често, са по-високи през 2007 година. Т.е. 2007 година е една лоша година за животновътството, по-специално за говедовътство за месо. По отношение на еволюцията от 2004-2008 година, виждаме тук цените за купуване на неогоени животни. Имаме увеличение от 9 до 38% на цените – и то, това увеличение е много по-силно там, където системите а, е, а, е, е, разчитат повече на покупки, покупки а, отколкото в там, където стопанствата разчитат на собствен прозрач, който произвеждат сами. Вижда се също така, че а, онези, които, онези, които огояват животните, купуват ги неогоени и ги огояват, а постепенно наваксват това изоставане. Сега по отношение на пете е, системи, е, виждаме пак големи несъответствия. Значи цената тук варира от 1,5 евро на живо тегло до 3,2 евро. Много по-малко е тази разлика, отколкото в стопанствата за огояване. Това са стопанства, които са фактически за, за мляко и, и, и колът млечните крави. И накрая а, а, маржът а, много зависи в тези стопанства от преките, от преките помощи, които те получават. Или пък от помощи от други видове, например на органи... биологичните продукти, които получават съседни помощи в Германия. Какво става в другите страни? Нека погледнем каква е картината. Това са резултатите от едно световно проучване, направено от един немски университет така наречения агрибенчмарк. Едната е ирландската система, която се напаша, втората система е испанската система, където с концентрирани фуражи се огояват животните. А след това имаме три други международни системи бразилската, австралийската и канадската системи. Виждаме, че цената на производството в Ирландия и в Испания, те са доста подобни. Обаче да, виждаме, че цената на производството в Бразилия и в Канада са много по-низки. Цената е много по-ниска в сравнение с разходите в Европа. и разбира се, тук най-голямо значение отразя, се оказва и цената на труда. Като вземем предвид е, всички тези фактори в тези трети страни, и в Бразилия, и в Канада, в заключение за говежото месо мога да кажа, видяхме каква е, разработихме сценарии за бъдещето, как ще върват нещата напред. В е, като е, е, екстраполираме от предишните периоди. Като се има предвид, че се очаква до 2013 година намаляване на помощите с 25%. Виждаме, че при производството на говеждо месо се очаква, че цената може да се намали с 3%. И цялата система е, ще изпита много сериозно влиянието на едно евентуално споразумение в рамките на СТО по отношение на митата е, и което ще бъде свързано с сериозно намаляване на митата, е, на вносните мита за говеждо месо. Това се отнася особено за угоителните стопайства, които ще пострадат много повече от тези, които са млекопроизводствени имаме тук един сценарий, като сме взели, е, е, че цената на животните, неогоените, огоените животни ще бъде сравнима. Намаляването на преките помощи ще засегне е, много повече онези, които отглеждат крави за мляко и след това ги колат, отколкото онези, които само огояват за месо огоителите ще зависят много от цената на неогоените животни и имат по-малко възможност да се адаптират. Това са системи на производство, които са сравнително малко приспособими към промените. Италианската и испанската система разчитат на специфични пазарни ниши и произвеждат месо, което е по-скъпо, отколкото в други страни. а, двата вида стопанства а, ще зависят много от производителността на труда. Pour la filière mouton désormais Alors cette filière mouton... Сега да видим общото месо. Още при, предиш, през предишния мандат на парламента беше представено проучване във връзка с агнешкото и овчето месо. Става дума за намаляване на броя на, на, на броя на животните. 4% в 27-те страни членки през последните две години. става дума за стопанства, които зависят много от развитието на селскостопанските райони. 82% от овцете се отглеждат в райони, които страдат от неблагоприятни условия. Има два големи типа стопанства, които много се различават в южната част на Европа, където се отглеждат млечни животни и на север животни, които се отглеждат главно за месо. А, повече от 13, над, тегло над 13 кг на животно от 13 кг нагоре. гледахме се спе... главно на системата за месо в Ирландия, Великобритания и Франция и виждаме, че оперативните разлики в Ирландия и в Великобритания а, това са системи, които разчитат главно на пашата. А, цената, както виждате, е почти наполовина от цената във Франция, от разходите във Франция. виждате в, в синьо цената на концентрираният пораж. Не може да се сравнява тези разходи във Франция и другите страни. Другите останалите три страни са сравнително подобни, с малкото изключение последната дясна система, която, а, която е също система на паша, но в нея влизат други важни фактори в ценообразуването. И сега виждаме а, маржа на печалбата цената на продажбата на агнетата в, в, в Франция е много по-висока, отколкото а, а, цената, например, в Ирландия и Великобритания. Как а, въздействат, какво е въздействието на а, цена, оперативната цена? значение има тук цената на концентрираните форажи, на делът на пашата и особено във Франция това са екстензивни системи, които са смесени, които са по-малко податливи на приспособляване. Какво ще стане в бъдеще с тези овцевъдни стопанства в Европа? Във Франция а, а, има, е взето решение а, да, а, а, там а, да се обърне повече внимание на овцевътството в сравнение с други средства, които са по, други сектори, които са по-уязвими. И а, това, така да кажа, дава малко а, кислород, а, повече кислород на френското овцевътство. Системата в трите страни а, обаче а, ще, и в трите разглеждани страни ще бъде изпита много сериозно влиянието на намаляването на а, помощите. А, няма да бъде това въздействие толкова а, сериозно, колкото при говедовътството, но, но все пак ще, бъде, ще се усети. И разбира се, ще, то ще се а, повлияе много и от предстоящото повишаване на цената на концентрираните фуражи. Е, най-малко ще бъде въздействието върху системите, които разчитат на пашата. Една от е, главните пречки, е, един от главните фактори, това ще бъде цената на труда и доколко ще може да се намери работна ръка. Искам Искам да направя някои коментари върху производството на птиче месо. Тук може да става дума за производство на пуешко месо, пилешко месо, патешко месо и така нататък. Но ще говоря за бройлерите и това са резултати от 2007 година. Това, което научаваме от този екран е, че редица страни Польша, Нидерландия, Бленто кралство и така нататък не отбелязват много големи разлики в държавите в Европейския Европейския съюз по отношение на оперативните разходи. Виждате обаче разликите с другите страни в диасно, като Тайланд и Бразилия, които са основни производители в световен мащаб. Там има а, много по-големи разлики в сравнение с а, европейските цени. Например, в Бразилия 30-40% по-низки производствени разходи, а също така и в сравнение с САЩ. Това е сравнение на ниво стопанство, но ако се вземат друг тип разходи, разликите могат да бъдат и много по-сериозни. Ето тук Бразилия, държави като Бразилия, които са производители с много ниски разходи, те произвеждат своите собствени фуражи, като а, соя, сухи фуражи, те имат прекрасен климат, сух климат по-ниска цена на труда и в сравнение с Европа, това бих искала да го подчертая, по-малко регулация по отношение на хуманното отношение към животните, околна среда и безопасност на храните. Затова производството в тези цени е много по-ефтино, отколкото в Европа а, някои забележки по отношение на приходите. Това е в Нидерландия и Франция. Те са много различни по отношение на производствените си системи. Френските системи използват интегрираната система, така че част от риска се поема от операторите и това е доста по-различно от това, което се използва в Нидерландия и Польша. Синята линия с падовете и повишенията в приходите в фермите в Нидерландия през 2008 почти никакви приходи за стопанствата. Докато червената линия показва ситуацията във Франция, която е по-стабилна, но пък това са много по-низки приходи в рамките на около 20 000 евро годишно, което няма да е достатъчно за да покрие разходите на семейството. И така по принцип имаме спад, по-низки приходи в тези две страни. следващия екран показва конкуренцията с Бразилия, най-вече в износа на замразено месо в световен мащаб. В червено виждате европейското евро, състоянието в Европа за пилешки гърди, тъй като това е месото, което най-много се търси. В синьо виждате много високите мита, които трябва да бъдат плащани за внос на месо в Европа. Но, въпреки всичко, все още имаме високи нива на конкуренцията, въпреки високите мита. Знаете за квотната система, но извън квотите вносните мита са високи, но се поддържа ниво на конкуренцията с Бразилия. Споразумението с СТО по отношение на митата ще промени картината, ще покаже, че има дисбаланс и конкуренцията с Бразилия и Тайланд ще стане още по-изострена. Да приключим с пилешкото месо, бройлерите. Това беше един от въпросите да се направи сравнение в производствените системи между интегрираните и неинтегрираните системи. Интегрираните показват по-стабилни доходи за селските стопани, но пък много се зависи, зависи от политиката на интегратора. Разчита се на а, бърза реакция от страна на играчите на пазара, както беше и ситуацията преди две години. Неинтегрирането като Нидерландия и Полша, селските стопани са по-независими, по-предприемчиви, но пък по-бавно реагират на пазарната ситуация. Също така можем да направим сравнение с а, нормалното производство на пилешко и производството на висококачествено пилешко като лабел Руж във Франция. Ниски цени, ниски разходи, това са на по-низки цени за а, потребителите, но и по-голяма конкуренция в страните, които споменах. А във Франция акцента е върху висококачественото производство, много по-високи производствени а, разходи и поради тази причина този сектор, тази ниша във Франция е много по-повлияна от повишаването на цените на фуражите. Това беше един изключително труден период за висококачествения пазар, за пазар на висококачествени стоки, заради повишаващите си производствени цени. И така това е ситуацията в Европа, по-добри приходи за по-висококачествени стоки. Този пазар трябва да нараства и потребителите трябва да бъдат убеждавани, че има висококачествени продукти, които се произвеждат в Европа. Някои коментари върху производството на свинско. Тук направихме същото сравнение. В ляво виждате Франция, Нидерландия, Германия, Польша, основните производители в Европа и а, същите изводи, както при говеждото и птичето месо, същите производствени разходи, минимални разлики между държавите. Тук можем да включим и държави като Дания. Отново бих искал да подчертая, че в дясно на екрана производствените разходи в Съединените щати и Бразилия са много по-низки с 30-40%. И обяснението е същото много ефтини съставки на фуража, по-малко регулация. По отношение на приходите, отново ще ви покажем някои цифри. Това са цифри от Нидерландия и Франция. Франция вляво, Нидерландия вдясно. Виждате цикличността. Виждате как има спадове и възходи в приходите. Една година има повишаване на приходите, а след това се отбелязват отрицателни приходи. Наистина виждате как ситуацията се променя нагоре и надолу в двете държави. Отново приходите са между 20 и 30 хиляди евро на стопанство на година, което не е достатъчно за разширяване на стопанствата и за осъществяване на инвестициите, както и за спазване на новите регулации. На следващия екран тук съм включил информация, която подчертава отново ситуацията в Нидерландия и Франция. Тук има големи разлики в приходите във Франция, ето, например, може да видите, че има по-добри приходи в някои стопанства и а, на двете фигури се вижда, че има големи разлики между стопанствата, но и разлики в специализациите на различните типове стопанства. Да, да приключим с международната конкуренция. Тук картината е сходна, както с пилешкото месо. Има все по-голяма и по-голяма конкуренция. Тук става въпрос за определени части от кланичния труп. Не става въпрос за цялото животно а, за това, за което е, регистрирана, е регистрирано стопанството. Тук виждате в ляво отново ниските производствени разходи в Бразилия и а, нивата на митата. Така че виждате как митата ще спаднат, ще се получи а, дисбаланс в конкуренцията, подобно на други економически сектори. И за да приключим, както вече споменах, има различни производствени системи в различните държави. В Нидерландия и Дания имаме по-осложнени специализирани ферми. Те работят много добре, но има а, много големи промени в приходите от година на година. След това имаме други специализирани фарми за цялостно отглеждане на животните или до определена възраст. Нидерландия, Дания, Франция. Те не, се представят малко по-слабо. След това във Франция, Германия, Полша има по-скоро стопанства от среден размер. Те са смесени за мляко и за производство на различни култури. Те имат по-стабилни приходи, но цифрите, които показват как работят тези стопанства, показват по-лоши резултати. А бих искал също така да подчертая, че в Германия и Полша ситуацията е по-специална, тъй като има по-малки стопанства, по-низки приходи, но пък в същото време те са по-гъвкави по отношение на своите дейности и могат да поддържат ниски цени. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Питър. Благодаря. В последната глава става въпрос за препоръките. Има и изготвен въпросник от вешите лица. Той е попълнен от 55 участника на европейско ниво в 8 страни. Имаме 5 глави и а, детайлите ще видите на страница 17, от 17 до 22 страница на доклада. Там ще намерите тези данни. Тези данни не са в обобщението. При първата глава видяхте там се концентрирахме върху това как можем да удържим на международната конкуренция. Стана въпроса за споразумението на СТО. Той ще има влияние върху много други а, земеделски сектори, но най-вече върху а, сектора за производство на месо. Ето защо, възоснова на тези разговори, ще препоръчам а, да се се ограничат модалностите, що се отнася до а, митата за чувствителни продукти, да можем да удължим срокът. Срокът за прилагането на това споразумение на СТО има много асиметрични норми в първата част Днес сутринта говорихме за това нещо. Има много, а, много строги нер... мерки и норми, много по-строги от където и да е другаде а, на международно ниво. А, както и в СТО, процедурите трябва да се ускорят. Има възможности, а, има възможност за допълни, възникване на допълнителни разходи, ако а, а, препоръките не се спазят. Това е от 10 до 15%. Говорихме и за аспектите на здравоопазването, за здравето не само на животните и на, и на хората. А, и така ние предлагаме Европейския съюз а, да, да има по-голям представителство в тези организации, трябва да се о, Предлагаме също така общо предлагане на а, етикетиране в страните на происхода защото това има връзка с подхода на, на потребителите, с начина по който се използват продуктите. И разбира се, международната конкуренция е, въжи за различни продукти. Мисля, е, примерно за говежо, което може да бъде продавано, е, продава се като е, не замразено, всъщност е било замразено преди това в течение на месеци. Добре е всичко това да се етикетира. Второ, отнасят се тук съображения към околна, опазването на околната среда. И необходимо е да се нормализира изчисляването на съответната на въглеродният отпечатък на различните системи и като се стимулира научните изследвания, за да се установи коя система, какъв въглероден отпечатък има. Като по този начин ще да има възможност да се стимулира производство, което произвежда по-малко парникови газове. Да се стимулира, стимулира економията на енергия, производство на биогаз, ветрови генератори и така нататък а също така да се насърчи а, така наречения бенчмаркинг, да се създадат групи за размисъл и за обмен на добри практики. В доклада ще видите, че една от главните причини за бързото увеличаване на цените, това е политиката по отношение на въглеродните горива и най-малкото, което може да се направи, когато се стимулира производството на, на, на горива, на, когато се стимулира производството на биогорива, това се отразява върху цената на храните, на, на продуктите, зърнените и така нататък, от които се произвеждат биогорива. Това е свързано с съответните животновъдни производства. Тук е необходимо повече научни изследвания. Как да се справим с несигурността на е, цените през последните 5-10 години? Трябва да се направят е, предложения. Знаеме, е, че спекулирането с зърнени храни и маслодайни беше, играеше голяма роля. Необходими са резервни запаси, особено в, в по-бедните страни необходимо е инвестиране също така, за да се компенсира намаляването на помощите, защото експо... спекулацията изигра много голяма роля в експлозивното увеличаване на цените. Трябва да се види какви средства могат да се използват за регулиране на пазара. След като се направят заключението от проверката на състоянието на ОСП, трябва да се види как да се помогне на частното складиране, а също така може да се обсъдат начините за възстановяване на разходите. аз бих била, бил в полза на възстановяване на разходите при много сериозни сривове в обменните курсове. Европа трябва да може да реагира по този начин за възстановяване на част от разходите. Да се препоръча на страните членки да инвестират повече в управлението на риска и като се получат от системи, които са успешни в това отношение. Да се запази да се реши колкото може по-рано какво да ще стане с ОСП след 2013 година и да се реши до какъв хоризонт ще се планира в бъдеще. Четвъртата глава е, е посветена на това как да се ограничи увеличението на цената, свързано с регламентирането. Всяки, ново, всяки нови правила, които могат да ограничат производството, например ограничаването на транспорта на живи животни, може да има много сериозно въздействие върху цената. Bon, les quelques points. Е, останалите няколко точки може да си ги прочетете в е, доклада, тъй като времето свърши. Съжалявам, е, че надминах